Muchísimas gracias a todos. Благодаря на всички. А сега. Okay. Let's start. Empezamos por el punto de... А сега продължаваме с точка 18 от дневния ред. Много моля. Please the people that they don't want to be with us. Моля, унези, които не трябва да бъдат с нас, нека напуснат залата. Трябва да започваме. Е, интернет ни наблюдава. Е, членове на комисия петиции. Благодаря. Така, значи минаваме към петиция по точка 18-0038-2019 от жалповедата с румънско гражданство относно дискриминацията от страна на eBay срещу купувачите от Румъния. Нашият жалбоподавател ни следи по интернет и давам думата на госпожа Жасмин Батиста. Yes. Благодаря, госпожо председател. Да, Говорим за петиция за дискриминация от електронната търговия срещу купувачи от Румъния. Комисията вече получи тази информация и отговори според нас по принцип няма пряко нарушение в конкретния случай, защото няма законно задължение от страна на търговците по силата на търговията за геоблокиране. Така че ние искаме автора на петицията да се обърне към представителите на потребителите, първо за да получи пояснение по въпросната директива. Какво стана междувременно? Може би е интересно за вас да научите, че Както знаете, е, наложено ни е задължение да осъществяваме наблюдение върху изпълнението на регламента и да представим доклад. Срокът е края на март. Ние работим до като изтече този срок, до края на март и ще разработим доклад, по силата на който обясняваме доколко се прилага регламента до момента и какъв е опита ни с, с приложението на този регламент, откакто се прилага той от декември 2018 година. Обмисляме евентуална промяна в обхвата на регламента. Ако погледнете първоначалния обхват на регламента, ще видите, че може би той трябва да бъде разширен и към аудиовизуята или други области, които за момента не са включени в е, обхвата на регламента. Е, за е, момента ние бяхме решили да не се включва посоченото в първоначалния обхват, но има възможност това да се включи и в директивата за геоблокиране, ако тази директива бъде преразгледана. За момента, според нас е ясно, че регламента по геоблокиране сам по себе си не поражда задължения за търговеца да оказва услуги в определени страни, така че той самия решава и ние не можем нищо да наложим на търговеца. Не можем в частност да му наложим да търгува в Румъния. Ние за момента не сме получили друг отговор, не сме го обсъждали, не сме получили информация дали комисията е обсъдила въпроса с компетентния национален орган защото въпросният орган е натоварен с изпълнението на регламента и е, законодателството в Румъния в момента се разработва. Междувременно Румъния е приела и национален закон. Може би малко бавно го прави, но ние току-що получихме информация, че и този закон е прият. Така че комисията е упражнила натиск за прилагане на практика на въпросния регламент. Този натиск продължава да се оказва. Има национален орган, е, който е компетентен по въпроса и който взима решения. Като допълнение мога да посоча, че новия регламент CPC, който вече се прилага, това е промяна спрямо миналото, има допълнителни обстоятелства, които помагат на потребителите във връзка с геоблокирането. Така че едва ли ще има петиция и по резултата от тази промяна. Thank you very much. Miembros, okay. And... Uh, Дам дум. Сега давам думата. Es ist erstmal erfreulich, dass ich, die, dass ich da einige. Радващо е, че практиката се е подобрила. За мен това бяха преди две различни неща. В интернет търговията някои видове клиенти бяха изключени от самото начало. сега прехода между аналоговия и цифровия свят за мен е ясно, че навсякъде в Европейския съюз могат да купя каквото си искам. Ако искам да си купя кола в Финландия отвъд полярния кръг, мога да го направя. Друг е въпросът как да се добера до моята кола. В аналоговия свят или отивам да си я взема, или плащам разходите за транспорт. И за мен не е дискриминация на клиента да се каже купи си стоката, но или си я вземи, или плати за транспорта. И за това смятам, че не бива от самото начало да се изключват клиенти от държави. Просто трябва да си отговорим на въпроса, като си купим стоката, как да се здобием с нея. Сега за петицията можем да оставим отворена още няколко седмица, преди да дадем окончателен отговор на вносителя на петицията. А, смятам, че може да се внесе правна яснота без а, дискриминация. Селина. Както комисията отбеляза, ние сме правили съвети във връзка с геоблокирането и отварянето на вътрешния пазар за онлайн продажби. Когато говорим обаче за приложението на практика, много повече неща могат да бъдат направени. Е, своевременно комисията е, се е обърнала към компетентни национален орган, за да се прецени доколко се прилага регламента, дали са нарушени правата на клиента. Според нас тази петиция може да остане отворена, макар и комисията да посочи, че трябва да се прецени съдържанието на регламента и да се види доколко той предвижда повече права и повече гаранции за клиентите. Смятам, че тази петиция може да остане отворена. Благодаря, госпожо председател. Накратко, на румънски. Според нас проблемът е много важен Въпросът е повдигнат от автора на петицията. Всичко трябва да се разгледа в по-широк контекст. Да не говорим само за електронна търговия, а просто да разберем, че е, тези онлайн търговия понякога реално дискриминира граждани или от Румъния, или от държави, други държави членки. Ето защо аз съм убеден, че ние трябва по-подробно да се занимаем с тази тема и най-вече е, по- организирано, по-структурирано. Не би следвало Европейския съюз е, да приема, че определени държави членки е, биват дискриминирани и то на един европейски пазар. Тъй като сме на тази тема, Бих искал да приканя Европейската комисия да се опита да направи нещо повече, е, за да предотврати подобна дискриминация. В е, Румъния, например, знаем, че много граждани, много граждани трябва да прибягват е, до различни средства за разплащане, които са чуждестранни, защото румънските кредитни карти не могат да се използват е, за покупки на определени платформи онлайн. Моля ви, имайте предвид това. Естествено, че подкрепям колегите, които предлагат е, темата да остане открита. Перфекто. портанто, Чудесно. комисията и представи своите виждания. Казаха, че изследването и ще бъде готово през март, така че остава отворено. Сега минаваме към точка 20. Петиция 1151 67, внесена от жалбоподавател от Гърция относно продажбата на пазара в Гърция на продукти на Huawei и относно преглед на всички далекосъобщителни устройства с цел да се гарантира сигурността и да се елиминират всички шпионски мрежи. Господин Доминико Фераро от комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че предоставяте възможност на Европейската комисия да даде по-подробен отговор и най-вече да предостави достатъчно данни във връзка с процеса протекало, откакто петицията беше отправена до комисията. Комисията иска да се разработи балансирана рамка, при която всички ще могат да се възползват е, в пълна степен от е, вътрешния пазар. Комисията постоянно работи с държавите членки, е, за да даде гаранции, че всички дружества могат да купуват в рамките на законите в Европейския съюз, като се спазва както сигурността, така и личните данни и личния живот. Колкото до въпросното оборудване, комисията отблизо следи събитията в държавите членки, когато се е, разработва следващото поколение от свързаност във всяка държава членка и на 26 март ние разработихме препоръка, където се посочва процес на европейско ниво за преценка на риска и за определене на мерки за сигурност на мрежите. Та, след като тази препоръка беше разработена, Веднага след това държавите членки заедно с комисията и ЕНСА разработиха сайт, сайт е, за да се наблюдава как се прилага на практика тази препоръка. Има и държави членки, е, които е, доброволно пожелаха да ръководят работата по приложението на тази препоръка. Е, за момента е, бяха постигнати определени резултати. Първо, е, по препоръката от държавите членки се изисква да разработят национална преценка на риска. Срока беше до 2019 година. Трябва да видим дали, държави членки, дали всички държави членки са го направили. Възоснова на националната преценка на риска на 9 октомври представителите на държавите членки в съответната работна група, заедно с комисията и с ЕНИСА, публикуваха преценка на риска, координирана на европейско ниво. Е, тази преценка на риска се спира на основните активи, на основните заплахи, били те технически или нетехнически, и изобщо е, не, незаконно съобразните мрежи и е, сценарии за борба срещу риска. Основните констатации са, че новите предизвикателства пред е, риска са фалшиви мрежи, възоснова на нови технологии, които се основават е, на програмни продукти. Те са нещо ново в сравнение suppliers in building and с предишните 4G мрежи. Това е крайъгълен камък. Следващия крайъгълен камък по който ще работят държавите членки заедно с Европейската комисия, е разработване на инструментариум за мерки. Те ще бъдат публикувани в най-кратки срокове. Една от основните мерки е, в препоръката на Европейската комисия е кибер сертифициране на киберсигурността сертифициране на киберсигурността, европейска схема е, е, за акт за киберсигурност. Той влезе в сила през юни 2019 година. Заедно с останалите партньори ние трябва да преценим какви са евентуалните мрежи, евентуалните връзки, как да използваме сертифицирането, като евентуална мярка, заедно с други мерки. Благодаря. Сега давам думата на различните членове на комисията. Кой иска да вземе думата, Салива? Аз съм напълно съгласен с казаното от комисията когато дадено дружество иска законосъобразно да влезе на вътрешния пазар, то това дружество има както права, така и задължения. Трябва да сме сигурни, че нашите потребители имат необходимите гаранции, особено когато говорим за сигурност и защита на лични данни. Искам тази петиция да остане открита, като искам Европейската комисия е, да ни изпрати как държавите членки са се отнесли към трети страни, към онези, които осъществяват услуги по 4G и да ни изпрати Европейската комисия пълно становище. Uh, е, благодаря, господин председател. От името на НП Бъде закрита тази петиция. Ние Смятаме, че достъпа на Хювай до европейския пазар и разработването на 5G интернет е толкова важен въпрос. Виждаме, е, виждаме какво става в е, Съединените щати. Навсякъде е, се обръща много голямо внимание на този въпрос. За момента нека спрем до тук. Е, специално по тази петиция са направени много крачки и смятаме, че може да се сложи край на този казус, защото вече сме намерили правилно решение. Thank you. Vosotros, o sea, ustedes saben perfectamente. Знаете отлично, че пред, председателството дава думата на всички. След като изслушахме комисията, пети, жълбоподевателя, който го няма и а, депутатите. Сега, социалистите и демократите искат да оставим открита тази жалба, а НП иска да я прекрати. Председателството предлага да я затвориме, след като в крайна сметка комисията е поела ангажимента да насърчава еднакви условия за всички предоставящи услуги. Комисията, както казах, е, е, при, е, е предприела е приела, ангаж... е поела ангажимента да гарантира същевременно и киберсигурност и еднакви условия за всички. Сега минаваме към точка 20 е, петиция 1151-2018 година от господин Холгер Варнген, германско гражданство, относно независим научен преглед на документираните рискове за здравето от електромагнитните полети и искане за отлагане на разгръщането на 5G мрежите. Ням, жалбоподавателят не е сред нас, но давам думата на господин Франц Карчер от DG Санте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността накратко да представя позицията на Европейската комисия. Първо искам да посоча, че член 168 от Лисабонския договор не предоставя правомощията на комисията да разработва задължителни мерки във връзка с електронното здраве. Въпреки ограничените си правомощия, комисията е предложила на съвета ограничения през 1999 година, разработила и препоръка до съвета. Въпреки това обаче тази препоръка не е задължителна за държавите членки. Ние е, разработихме два доклада по приложението и от тези доклади става ясно, че държавите членки прилагат е, тези разпоредби. Някои държави членки обаче имат значително по-низки е, лимити, дори 10 пъти по-низки лимити от тези предвидени по препоръката. Препоръката се основава на насоки от е, международна препоръка на НКНАП. Доколкото знаем, новите преразгледани насоки е, са изпратени на автора на комисията в Германия. Надяваме се те да бъдат официално обнародвани. Когато тези нови насоки е, станат обществено достояние, комисията ще преразгледа ситуацията. Има две възможности. Първо, с подкрепата на научения комитет е, по здравеопазване, околна среда и оценка на риска. В миналото ние вече сме се допитали до тях има възможност да се обърнем и към научен механизъм за съвети. Това е мрежа от повече от 100 е, дружества и научни комитети в Европейски съюз. Така че можем да почерпим от този източник. Е, колкото до е, споделения комитет, това е научен комитет, който съветва комисията по оценка на риска. Те са разработили много становища. Последното 2015 година има три основни извода. Те са обобщени тук има е, лимити, които са препоръчени от съвета. Те са валидни във връзка с публичното здравеопазване в целия Европейски съюз. Въпреки това обаче, някои от заключенията са, че все още е необходимо квалифицирано научно изследване защото се смята, че понякога качеството на научните изследвания е недостатъчно. В е, тази петиция има и нещо като обвинение че работата на научния комитет е, не е безпристрастна и че е, е имало подбор на учените, че заключенията са пристрастни. Искам да ви кажа, че комисията използва много строги инструменти при конфликт на интереси за всеки член на работните групи и на комитетите. И е, въпросът за пристрастността е отнесен до Европейския омбудсман. Е, той е преценил, че е, комисията има достатъчно добри административни практики. И заключение – Искам да обобщя някои доводи във връзка с преценката на риска. Първо, насоките и препоръките на съвета препоръчват принцип за предпазливост, защото е, факторите е, се отнасят едно към 10 към работници и едно към 5 до служителите. Говорим за лимити за е, излагане на фактори. Някои от тях понякога са 50 пъти по-низки от е, нивото, е, което учените са определили като биологичен ефект върху хората. Сега говорим и за сходни частоти, които се използват при 4 и 5G и е, новите малки продажби при 5G разработват капацитет те се предават само ако и има комуникация на послания. Така че няма постоянно излъчване, т.е. няма постоянно излагане. Това се отнася, например, и за мобилните телефони. В, в Австралия се посочва, че макар и 5G да изпо, се използва при максимален капацитет, тестваните лица са изложени на нива, които са по-малко от 1% от е, лимитите за излагане на облъчване, които са определени. Така че е, потребителите могат да ограничат е, собственото си използване на мобилни телефони. Например, да използват е, каски, да използват текстови съобщения или да използват телефони, при които има по-низко излъчване, отколкото мобилните телефони. И накрая искам да включа в уравнението – ползата, която може да се очаква от приложението е, на технологиите 5G, например във връзка с е, медицински устройства или изкуствен интелект. Накратко, в заключение, е, комисията смята, че работата на научния комитет е безпристрастна и и подобни твърдения не могат да се приемат. Освен това, ком... петицията иска научния механизъм да се използва за други научни изследвания, но ние смятаме, че има достатъчно литература на лице. You, Благодаря, госпожо председател. Продължавам на унгарски. Трябва много да внимаваме. Трябва да бъдем много предпазливи, защото технологията се развива, но се наблюдава и едно постоянно развитие. Постоянно развитие. Трябва да бъдем внимателни както към околната среда, така и към човешкото здраве. Естествено, че целта на тази петиция не е да се постави под съмнение ползата от е, технологията 5G. Целта на петицията е просто да се постави на масата въпроса, свързан с околната среда, както и с човешкото здраве. Благодаря на представителя на Европейската комисия за отговора, който даде днес. Виждаме, че комисията е взела предвид научните резултати. Но все пак трябва да имаме предвид, че едва след като се разработят тези технологии 5G и когато започнат да се използват, едва тогава ще се види как ще се отразят те на здравето на човека. За момента сме на подготвителна фаза едва след като технологията започне да се прилага, ще може да се правят е, проучвания. Съгласна съм с е, автора на петицията. Трябва да се е, направи анализ на въздействието върху човешкото здраве. Смятам обаче, че процедурата ще бъде дълга и Както каза представителя на комисията, анализите и позициите е, ще е, бъдат доразработени с повече подробности. Според нас, това, което нашата комисия трябва да направи е да остави тази петиция открита. Първо искам да благодаря на Европейската комисия за подробния анализ и за това, че ни запознава с последните събития, последните данни е, за публичното здраве. Тези данни са много важни за всички нас. Както каза и Европейската комисия, трябва да се гарантира безпристрастността на научните изследвания. Според Европейската комисия няма никакво съмнение по тази безпристрастност. Това е потвърдено и от Европейския комбудсман, но все пак, както каза и представителя на комисията, качеството на изследванията по въздействието на 5G върху нашите граждани още не са окончателни. Ето защо според мен петицията трябва да остане открита и да бъде изпратено до е, до компетентен орган за становище. Благодаря. Аз мисля, че трябва да се действа в е, този случай. И КНИРП не е международна комисия, която е независима. Това е част на лобистка организация на производителите, която е всичко друго, освен безпристрастна. Аз подготвям документ, който излага конфликтите на интереси на членовете на комисията. Освен това, е интересно да се разгледа и мнението на комисията ШЕР, която също е повлияна от комисията ИКНИРП. Разгледах документите и без да съм специалист, видях, че много от важните доклади, които доказват вредно влияние, просто не са споменати и има смесване, например, по въпроса за увреждането на ДНК. От множество научни експерименти знаем, че вредата се а, манифестира в меките тъкани. А в а, този доклад а, всички резултати са смесени и а, се твърди, че а, на едни места се намира вредно влияние, на други не. А, така че не съм съгласен с мнението на комисията, че не трябва да, пред, да се предприема нищо. Не е толкова лесно. И накрая, последния абзац от а, отговора на комисията също е неудовлетворителен. А, не е вярно, че лъчението при 5G е по-малко. В САЩ, например, напрежението от 2 вата е, на, е завишено на 20, така че трябва да правим разлика. Честотите също са друг въпрос. При 5G има най-различни честоти. Но важно е едно. Аз съм против тази догма, че само топлинните ефекти на лъчението са вредни. Това не е вярно и е опровергано в редица научни доклади. Имаме и сведения за вреди при сегашните нива на лъчение в САЩ има едно изследване, така нареченото NTP изследване, в рамките на което е доказано канцерогенното въздействие на лъчението върху мъжки плъхове. Тези плъхове бяха а, облъчени с а, по-низко ниво на лъчение от госпожа Карпочи в рамките на изследване в а, Италия. Така че научните среди са единодушни, че лъчението в досегашните норми е вредно, така че със сигурност тази петиция трябва да бъде отворена и да се следи сюжет. Благодаря, исках да се изкажа не като председателка, а в качеството си на депутат. Искам да питам комисията следното. Исках да попитам комисията дали има резултата. Господин Винце много добре представи нещата, свързани с новата технология. Трябва, разбира се, да бъдем много предпазливи, да направим анализ на последиците за човешкото здраве. Но затова моето, моя въпрос е следния. Има ли доказващи резултати, защото експозицията на 5G няма последици за уязвимите групи, като например децата. И втория ми въпрос е следния. Комисията, за, за, за, за, за да нямаме съмнение, дали комисията да, препоръките на съвета не са обвързващи, но същевременно комисията може след получаване на научните изследвания да вземе някакво решение. Сега междувременно комисията очаква резултатите от научното изследване. Така ли е? е? Правилно ли ви разбрах? Това са моите два въпроса. Да, благодаря. Благодаря ви за въпросите. По първата част. Въпросът е научен. И нашите научни съветници са стигнали до заключението, че до момента, възоснова на научни доказателства, налични до момента, няма категорични доказателства, че конкретни представители на обществото или рискови групи са засегнати е, че здравето им е, е изложено на въздействие от тази технология. Е, имаме предвид е, в рамките на лимитите, определени от препоръката. Както вече казахме, нямаме или имаме твърде малко доказателства във връзка с новата технология. За момента още не можем да направим е, проучване, защото техниката още не се използва. Е, за момента всичко е един микс. Очакваме публикации. Материала миналата година е изпратен до е, научния вестник е, и се очаква публикацията да стане всеки момент. И ще видим как да действаме. Дали да се обърнем към научния комитет или към нашите научни съветници. Това е въпрос на дни или на седмици. Така, ако, не, ако правилно ви разбрах, казахте, че параметрите са коректни и че няма някакви поражения но аз питам дали ще има някакви последици за, за известни уязвими групи, като например деца. до, и, доколкото разбирам, все, все още няма точни резултати и а, доказателства и изчаквате е, анализа и научното изследване преди да вземете е, някакво окончателно решение. Това е един технически въпрос и председателството има нужда да има малко повече информация, за да знаеме дали трябва да оставиме тази жалба открита или не. Аз съм адвокатка, ни нищо не разбирам от телекомуникационно инженерство. Да. Ще бъде направена преценка на риска възоснова на насоки, е, след като бъде публикувано това научно изследване до няколко седмици. Във връзка с научни програми, които са успоредни, Комисията е подкрепила научни изследвания по въздействието на електромагнитното поле. Това тече от години. Това тече от години е, и ще бъде включено и в бъдещи програми за научни изследвания по Хоризонт 2020. Благодаря ви, наистина. Благодаря ви за изясняването на нещата. След като изслушахме комисията и нашите членове, които се изказаха по тази точка от НП, социалисти, зелени искат жалбата да, остави, да остане отворена. Така че моето предложение е да оставяме тази жалба отворена. Да помолиме на комисията, макар че вие ми отговорихте, да помолиме комисията да ни предостави в момента, в който разполагате с информацията, да ни я предоставите, е да ни кажете е, какво е съдържанието на доклада на ИСНИРП, както и оценката на въздействие, което вие извършвате относно санитарните рискове. Доколкото разбирам, ще, прави, ще правите изследвания на последице. Също така да ни предоставите усъвременена а, информация относно бъдещото използване на подобен вид а, технологии. А, знаеме, че комисията а, прави такива поръчва. Значи искаме до, а, съвременения доклад на комисията, не само оценката на въздействие върху населението, но и по, по-специално а, вашите изследвания по принцип по 5G. И както помолиха социалистите, също така петицията ще бъде представена е, предоставена на комисията ЕНВИ, която трябва да излезе с компетентно становище, тъй като тя е най-водеща и компетентна по тези въпроси. Сега минаваме към следващата точка 210477 от 209, внесен от Густава Долство Серано и Далго с испанско гражданство от името на Националната асоциация за проекта Немезис относно регламентирането на потребата на канабис. Давам дума жалбата на а, жалбоподавателя. Имате 5 минути, за да представите а, своята жалба и след това накрая ще разполагате и с 2 минути за заключение. Добре дошъл на нашето заседание. Аура, верда? Перфект. Така, благодаря ви. Идвам от а, името на а, Асоциацията за проекта Незмезис относно регламирането на употребата на канабис. Е, беше поискано от е, Испанският парламент да предприеме законодателна инициатива във връзка с зачитането правата на гражданите. Е, смесената комисия излезе с предложение за изменение на закона в Испания на основата на конвенцията на ООН. Става дума за да, да се осигури по-добро качество на болните, които не могат да се радват на някакво фармацевтично лечение. Цел, целта е да има контролирано ползване на продукти на основата на природа на естествен кан, кан, канабис. Целта е да се създаде една испанска агенция, която да може да работи тези въпроси. Трябва да има една испанска агенция, която да работи заедно с администрациите и да защитава основните права на гражданите, да поддържа отношенията с администрацията. Много ви моля малко по-бавно, тъй като не могат да ви гледат. Целта на агенцията е да има защита на основните права на гражданите, да има допълнителни е, връзки с администрацията администрациите. Също така трябва да се е, правят изследвания от тази агенция относно е, използването на продуктите на основа на канабис. По този начин ще се познават е, по, по-добро по-добре действието си. Ще можем да се получиме от направените грешки в миналото. Испанската агенция ще, ще, ще може да разработва протоколи и да подсигури, защото пациентите да имат достъп до специални лечения и и да прави изследвания относно промените, които настъпват у пациентите. И по този начин ще, ще можем да направим разграничение между потребление за собствено удоволствие и с лечебни цели. Целта е да се, да се стандартизират продуктите, които съдържат е, вещества на основа на канабис – е, от 70 години правиме грешки. Цел, цел, целта е да се, да, да се помогне на, на тези, които са имали проблеми в а, младостта си или на работното си място и така нататък. Целта също така е да се обучат професионални а, на, на професионалисти и в никакъв случай е целта на тази агенция няма да е да помогне на мрежите на трафикантите и е, на разпростра... разпространението на наркотиците. Просто ще, ще, ще, се, ще се е, ще се променят нещата. Е, доверието, което потребителите понякога имат в трафикантите, ще се прехвърли към лекарите и професионалистите. Нашите е, усилия трябва да бъдат да възвърнем доверието на младите, е, на потребителите на тези онези уязвими групи, които е, чрез е, е, канабиса се опитват да привлечат вниманието на, общ, на обществото. Обучението, възпитанието на младите трябва да бъде приоритет на всички национални агенции, както и на европейските агенции. Същевременно, не биха могли потребителите на канабис да бъдат лекувани в обикновените центрове за лечение на наркомани, защото не, не трябва да, да забравяме, че повечето потребители, които посещават дезинтоксикационните центрове, е, са изпратени там от е, съдебната власт и като цяло са криминално проявени, докато друг потребителите на канабис отиват в тези центрове по съвет на своето семейство, на работодателя си и така нататък. За това смятам, че Испанската агенция заедно с европейските органи и заедно с гражданската инициатива. Много ви моля, трябва да приключите, защото вече е, времето ви изтече. Ако можете да преминете към заключение. За всичко, което след всичко, което казах, след, про, след промяната на закона в Испания, Европейския съд съюз трябва да проучи възможността да се създаде европейска агенция, която да е, регулира е, потреблението на продукти на основа на канабис в целият Европейски съюз. Сега давам думата на Едит е, Хофер. Благодаря на господин Идалго за тази петиция. Можете да си представите, че сме абсолютно неясно с а, въпроса за различната употреба на канабис. А, ще дам думата на моята колега Агнис Матио след малко. Искам само да спомена две неща. Първо, Международната конвенция за наркотиците е част от европейското право. Наркотиците е, се контролират от е, две конвенции от 61 е, и 71 година. Канабисът се споменава в тази конвенция, която е част от европейското право, контролира се от конвенцията а, и от европейското право. Има някои изключения за медицинска употреба и за научни изследвания. Растенията могат да се използват за индустриални и декоративни цели. Има различни въпроси, свързани с политиката. На европейско ниво има ограничени правомощия за контрол а, държавите членки са страни по конвенцията. А, няма държава легализирала употребата на канабис за а, любителски цели, така да се каже, но има държави, в които употребата му за медицински цели е законна. В някои държави членки се оценява стратегията а, за наркотиците. А, конвенцията ще бъде в сила до 2020 година. Ако вие имате информация, можете да се възползвате от документите, текста на конвенцията, каквото и предложение да направи комисията за в бъдеще, то трябва да бъде в съгласие с конвенцията. Сега ще дам думата на моята колежка, която ще говори повече за конвенцията. Аз искам да обясня правилата във връзка с медицинското предложение на а, канабис. В Европейския съюз има добра здравна рамка за употребата на канабис като а, медицинско изделие. То е част от а, голем, голямото законодателство. Има продукти на основата на канабис а, за третирането на а, отделни болести производителите трябва да докажат, че продуктът е безопасен и че е подходящ за терапията на болести. И не е възможно в фармацевтивното фармацевтичното законодателство да има продукт, който не отговаря на тези изисквания за ефективност и за безопасност. В момента има две допуснати лекарства, за епилепсия и мускулни спазми, ще изясня, че законодателството, което разрешава пускането на пазара на подобни продукти е само по рецепта. Петентът споменава медицински агенции и а, агенцията по лекарствата. В областта на фармацевтичното законодателство а, ЕМО отговаря за новите терапии а, и а, тази роля също така е одобрена от Европейската комисия. Класификацията на лекарствените продукти е в правомощията на, на държавите членки. А, тоест, държавата членка преценява дали едно лекарство ще бъде допуснато в рамките на фармацевтичното законодателство. И ако има случаи, в които фармацевтичното законодателство е недостатъчно, ние ще реагираме. Например, държави членки могат по изключение под медицински надзор да позволят употребата на продукти с канабис. За най-добрата терапия за пациента и само под надзора на медицинско лице. Според нас законодателството в фармацевтичната област е подходящо за разрешаването в отделни случаи за пациенти е, употребата на канабисови продукти е, под е, медицински надзор. И накрая вие споменахте възможността с държавите членки да провеждат обучение за младежи, да оказват помощ ще изясня, че организацията на държавните, на здравните системи е в правомощията на държавите членки и комисията няма правомощия да се намесва в тези случаи. Колегата Салива има думата. Мисля, че когато става дума до, до до употреблението на канабиса. А, тук има разлики между държавите членки относно достъп, присъствието на подобни вещества на пазарите, но искам да ви, предлож... да ви припомня резолюцията, която приехме относно медик... медикаментите на основа на естествен канабис а, когато а, а, нормалните фармацевтични средства не дават желаните резултати. За това предлагам да оставиме петицията отворена и също така да насърчаваме хармонизиране в този сектор, за да могат пациентите от цяла Европа да се възползват от е, веществата на основа на естествен канабис за облегчаване на болките. Аз също искам да припомна резолюцията на Европейският парламент, приета миналата година относно потреблението на канабис за медицински цели – да, разбира се, държавите членки са тези, които трябва да преразгледат законодателството си в областта на потреблението на канабиса, особено в случаите, когато не може да се постигне същия резултат с обикновени фармацевтични средства, разбира се, без това да води до зависимост трябва да има един по-широк подход към този проблем, но от друга, от друга страна това е правомощие на държавите членки, така че не виждам как би могло да има хармонизиране в Европа. От името на НП аз бих предложил да затвориме жалбата. Сега давам думата на жалбоподводетел. Аз си спомням, че през 2015 година, през марта, ООН излезе с доклад относно провала относно контрола над наркотиците. След това имаше резолюция, която на Европейският, Европейският парламент, която обаче не е обвързваща. И затова аз предлагам във, във всяка страна да има национална агенция, а след това а, всеки един да, да, да, да, да, да, да, да, да работи с екип, да речем от пет души от всяка страна с членка, които после ще се съберат и ще обсъдат направеното всяка държава членка да си взима решението, но после е, всички да се е, съберат. Защото в крайна сметка целта е на хората, които страдат, да се, да се е, предостави някакъв начин да не страдат, след като по фармацевтични е, пътищи това не може да стане. След като изслушахме е, жалбоподавателя, комисията и членовете на различните политически групи, Знаете, ние се опитваме вин, винаги да вземем решения така с известно мнозинство на представените тук сега. Е, е, НП иска да оставим, да закриеме жалбата. Е, социалистите и демократите искат да оставим отворени, но председателството смята също така, както а, комисията, че държавите членки са онези, които имат правомощ, първомощия в случая. Европейският парламент е излезъл с а, своята позиция в а, а, своята резолюция. Това беше през 2019 година относно използването на канабис за а, терапевтични цели. Така че моето предложение би било да закриеме жалбата, защото нямаме правомощия но вече, както знаете, парламента е взел по позиции. Така че до тук можем е, да се намесим ние по тази конкретна тема, тъй като нямаме допълнителни правомощия. Благодаря ви за вашето присъствие, благодаря и на комисията за това, че ни предостави отговор. Минаваме към точка 22. Става дума за 4 петиции 0291 от 18 година, 1224 от 15, 0018 от 2019, 0435 5 от 2019. Има е, от испанец, британец, италянка и още една италянка относно ценовата дискриминация, основ, основана на пола е, и е, процента на данък добавена стойност върху санитарни продукти за жени е, и въобще за облагането на дамските продукти, предназначени за употреба от жени. Нямаме представители на а, а, жалбоподавателите. Давам думата на комисията на господин Оливера, който ще говори английски. Не присъстват вносителите на петицията и затова можем само да припомним, че те искаха да се премахне така наречената розова, розовото данъчно облагане, данъците за продукти за жени по-високите цени на продукти, предназначени за жени, с аргумента, че те са същите като продуктите за мъже. Аз се опитах да разчупя леда и да поставя въпроса в по-широк контекст на равнопоставеността. А, моите колеги от Генерална дирекция данъчно облагане ще говорят за данъчната страна на въпроса. Ще припомня, че през две, от, има директива от 2003-113 113, която забранява пряката дискриминация възоснова на пола. В първата петиция трябва да отчетем, че тук става въпрос за, например, за самобръсначки, които се предлагат в два цвята и синята е по-ефтина, предназначена за мъже, от розовата версия, предназначена за жени. Това обаче не означава, че има дискриминация въз основа на пола. Това би бил случая, ако един и същи продукт се предлага на различна цена, ако го купува мъж или ако го купува жена. Но това беше само въведение от а, моя страна. Сега давам думата на моя колега а, Роберто Микелето от а, Генерална дирекция Данъци. Благодаря, госпожо председател. Първо, съжалявам, а, говорим за дискриминация. Аз съм мъж, говорим за женски продукти, но, за съжаление, а, отговорността тежи върху моите рамене. Има директива от 2006 година 112 за ДДС. В третото приложение на тази директива има списък на продуктите, които могат да се обложат с намалена данъчна ставка и държавите членки имат възможност да се възползват. Някои държави членки прилагат тази намалена ДДС ставка, други не се възползват от тази възможност. Изцяло разбираме, че така се създава различие, но просто директивата позволява такова решение. Европейската комисия през януари 2018 година направи предложение да се преразгледа приложното поле а, и обхвата на директивата за ДДС. И за да бъда съвсем ясен, а, ще кажа, а, а, че ще се преразглежда 89-ти член. Там се казва, че държавите членки имат право да прилагат намалена ставка за ДДС по-ниска от 5%. Това се иска от вносителката на петицията но а, това предстои да се реши в а, съвета. В момента никой не може да прилага нулева данъчна ставка. Държавите членки могат да прилагат за някои продукти, санитарни продукти, намалена ставка за ДДС, което се и прави. Благодаря ви. Сега госпожа Тоя. само да кажа, че се радвам, че вносителките на петициите са от Италия. Тези петиции ще допринесат, надяваме се, за решаването на специфичен проблем. Има държави членки, които облагат дамски продукти с намалена данъчна ставка в Италия, слава богу. От ноември миналата година са в сила по-низки ставки на ДДС. Комисията не може да каже нищо по-общо валидно, защото директивата, която споменахте, за ДДС се дава такава възможност за решение. Но аз смятам, че комисията може да даде сигнал, че държавите членки могат да се възползват от тази възможност, както вече става това в някои държави членки. А, нещо друго искам да спомена. А, стана въпрос за санитарни продукти, тампони. Не бива да забравяме и детските пелени а, и тяхното облагане с ДДС. А, когато говорим за детски пелени, например, става въпрос за продукти от първа необходимост, санитарни продукти, а не козметични. Хубаво е детските пелени също да се ползват с по-низко ДДС. В много държави членки данъчната ставка за ДДС е, е доста висока и това е проблем за по-бедни семейства аз мисля, че когато се преработва директивата, трябва да се отчете този въпрос. Решението трябва да се вземе единодушно в съвета. Това ще продължи вероятно доста дълго. Ние като жени носим отговорност както за продуктите за жени, така и за детските продукти. И когато човек създава семейство, са важни и подобни въпроси. Така че се надяваме комисията да се задейства. Комисията трябва да призове държавите членки да обърнат внимание на този въпрос. Благодаря на колегата за тези уточнения. Добре е, че споменахте този въпрос. Ние като комисия на Европейския парламент intanto di chiudere oh, questa petizione di, di stare aperto. И накрая аз мятам, че тази петиция трябва да остане отворена. Това е нашето мнение. Видямо, коза ричевямо дала комисионе. Според мен тази петиция трябва да бъде отворена. Държавите членки могат да направят много повече. We are in total agreement with, <clears throat> with the remarks uh, done by uh, Patricia С забележките на Патриция Тоя и, ни, и аз от името на социалисти и демократите искам петицията да е отворена. Ние също подкрепяме тази петиция да остане отворена. Но също очаквам по-подробни отговори от комисията относно това, кои точно продукти могат да бъдат включени в разширеното приложение на директивата от 2006 година. Имате ли предложение? Сеньор Коша. Господин Коса. Късана a Много ръвид лесек. Egyetértek az előző hozzászólásokkal, és... Благодаря ви, съгласен съм с преждеговорящите. Искам също така да подчертая, че тези, които познават а, европейското законодателство, си дават сметка, че става дума за проблем от голямо значение, т.е. жалбата трябва да остане открита. Същевременно считам, че тези продукти са абсолютно необходими на жените, но същевременно не трябва да даваме преимущество на едни групи спрямо други. Например, хората с увреждания. А, това, това е една група. Ще има и много други групи, които биха могли да поискат допълнителни мерки за защита на своите интереси. Благодаря. След като изслушахме комисията и членовете на комисията, оставаме жалбата открита и очакваме от комисията да ни информира относно решенията на съвета по регламента, свързан с ДДС върху, относно тези продукти. А сега минаваме към точка 23 Става дума за становище относно мониторинг на прилагане на правото на ЕСЕ 2017-18 година. Докладчик Руиз Девес от социалистите, но той е малко закъснял, защото или ще изчак... или господин Салива да ни обясни, или ще го изчакаме в два и половина. Така че по-добре е да изслушаме сега господин Салива. Добре. От името на Доминик Руис Девеза ще прочета неговото изказване. С това становище е, се подхвърлят идеи, които да се обсъдят във връзка с е, прилагането на европейското право от 2017-2018 година. Използва се правото на гражданите да отправят петиции до Европейския парламент като ключов инструмент на европейското гражданство, т.е. е един от най-преките е, ясни и механизми за изобличение на нарушение на правата от гледна точка на европейското законодателство Единното прилагане на европейско законодателство в целия Европейски съюз е основно условие за правовата държава и тя е, да бъде ефективна. Нараства броя на петициите от името на граждани във връзка с нарушението на върховенството на закона, нарастващия брой на петициите е, през 2018 е, година е 3850. Ако направим сравнение с цифрите от 2011 година, е, повечето от исканията до комисията настояват за по-задълбочено разследване, настоява се за по-голяма прозрачност, е, в доклада от 2018 година. Освен това се посочва, че е, в повечето от случаите комисията не е предприяла нито разследване, нито каквито и да било мерки. Е, не спазването на закони за околната среда, иммиграция, свободно движение, вътрешен пазар и данъчно облагане са най-честите обекти на е, тези жалби. Комисията трябва да разреши как да затвори тази пропаст и липсата на решения на европейско ниво. Е, срока за изменения другата седмица в сряда и ако всичко се потвърди, становището ще се гласува на 19 февруари. Перфекто. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря и на господин Девеса за неговата работа. Съжалявам, че не присъства на днешното заседание но все пак се надявам онова, което аз кажа днес от името на моята група да му бъде предадено. Искам да направя някои забележки по това становище. Необходимо е, когато се говори за жалби, подадени от европейски граждани, да се намери все пак някакво решение. Не може това да се използва за политически цели. Трябва да бъдем обективни. Според нас е много важно да се посвети цял параграф на правовата държава, както и на факта, че основно правомощие на Комисията по петиции е да се занимава с петиции. Важно освен това да се засегне и въпроса за субсидиарността, защото много проблеми, повдигнати в петициите, могат да бъдат решени на национално ниво или на наднационално ниво. С нетърпение очаквам сътрудничеството и се надявам нашето становище да бъде отразено в реалния живот. Перфекто, muchas gracias. Aquí... Благодаря. Сега. Жорди, на, последната точка от дневния ред не? става дума за становището. Ама тъмън щех да приключим. Да, просто малко, по, малко по-бързо напреднахме. А, нашия докладчик Руис Девеса не можа да вземе думата, защото го няма. Дадах а, думата на другите, но спокойно, спокойно имаш, имаш време. Благодаря, госпожо председател, и много ви моля да ме извините. Исках да подчертая, по повод на това становище е, че а, се а, так, така дава добра оценка на комисията относно а, приложението на европейското право. Като докладчик в сянка искам да подчертая следното. Това становище, според мене, трябва да подчертая необходимостта да се защити върховенството на закона и задължението да се прилага европейското право. Сега, може би в нормален контекст това ще изглежда излишно. Но нека не забравяме, че в, последно време сме свидетели на потъпкване на основните права и на върховенството на закона в много държави членки през последните години и за това трябва да има гаранции за нашите граждани. Нека не забравяме, че че е, неприлагането на законодателството не само е, е, е едно препятствие за разгръщането на вътрешния пазар, но същевременно дава лош имидж на Европейският съюз. Ако ние не гарантираме човешките права, как можем да имаме изисквания към другите? Така че е много важно да се подчертая в това становище какви са начините по които ще откликнеме на очакванията на гражданите, как ще провеждаме разследвания в различните държави членки е, и как ще вземем предвид наистина тревъгите на гражданите. Ние трябва да го направим по сериозен начин. Бихме искали също, също така да имаме ясна позиция относно приложението на хуманитарното право. И трябва да намериме по-добър начин да насърчаваме е, човешките права и нашите ценности. Затова ще излеземе с изменения, за да да укрепиме и задълбочиме а, това становище относно начина по който Европейският съюз и комисията трябва да бдит за приложение. Благодаря на докладчика за представеното становище. Спазването на принципите на правовата държава е основополагащ принцип на Съюза и смятам, че можем да твърдим, че той се спазва. Системата, разбира се, позволява критики и тези критики помагат за подобряването на условията и наблюдението на контрол на институциите. Насърчавам гражданите да разявят своето мнение посредством петиции, защото това е инструментът, чрез който те сигнализират за, промени в, стр... в... за проблеми в страните членове. Затова и смятам, че е важно петициите да бъдат разгледани с необходимото внимание, както правим в Комисията по петиции. Срещал съм се с много вносители по петиции, както в този, така и предишния мандат, и когато компетенциите са били при нас в Европейския парламент или друга европейска институция, винаги сме търсили начин да разрешим проблема, да потърсим отговор от правилната институция или в по-малко от случаите да обясним на гражданите, отговорни за петицията, че в конкретния случай компетенциите на Съюза нямат нужната тежест за да се намесят. Благодаря на докладчика за представеното становище. Съгласен съм с част от забележките, които той предлага, които изложих преди малко. Проблемът обаче е липса на статистика по отношение на петициите. И другото, което е по-притеснително, е начинът по който се вадят заключенията. Активността на гражданите не винаги е обвързана с истински проблем и факта, че има повече жалби, не трябва да се обвърза задължително с това, че има повече проблеми. Прозрачност е дума, която е доста на мода в последно време. въпреки, че предполага бюрокрация и тежест на институциите, гражданите трябва да знаят какво точно се случва. Защото в край на краищата ние трябва да бъдем отчетни пред своите избиратели – Докладчика спомена често думата прозрачност и в проекта на становище съм съгласен, че комисията също учела пред европейските граждани, макар да не е пряко избираема, и това трябва да отговори на очакванията на исканията. Благодаря за вниманието. Си, благодаря. А сега давам думата на комисията и господин Рене Слойтес. Uh, Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, благодаря ви за възможността да взема отношение по проекто становището в настоящия му вид. Знам, че се очакват изменения. Като цяло това проекто становище ни удовлетворява, защото се посочва напредъка, който се опитваме да постигнем е, в доклада от 2018 година по прозрачността. Хората искат повече информация. Това прави и комисията. Ние не очакваме информация само от държавите членки. Е, чух е, някои коментари. Искам е, набързо да коментирам част от коментарите. Е, според нас е, приложението на европейското право е много важно, за да се постигне полза както за гражданите, така и за предприятията. Това е основен приоритет за комисията. Това се доказва и когато говорим е, за върховенство на закона при бързите и решителни действия, които предприемаме за случаи, когато говорим за независимост на правораздаването в държавите членки. Това е публично достояние, няма да го коментирам по-пространно. По конкурентоспособността и по петициите. По петициите. Петициите са нещо изключително важно. Ние е, се спираме на тях в годишните ни доклади. Опитваме се да работим съвместно с вашата комисия, секретарията, как е, практически да постигнем допълнително подобрение на качеството на нашите годишни доклади, е, как да разработим най-добрите доклади по тези петиции. Още веднъж още веднъж, както вече казах, е, комисията е унази, която трябва да се занимава с структурни нарушения, е, когато но, но, но комисията не разполага със средства за да третира всеки конкретен казус и всеки индивидуален казус. Ето защо, както се посочва и в е, проекто становището, в много случаи ние препращаме петицията на друг компетентен орган на национално, на местно ниво. Опитваме се и да намерим решение, когато това е възможно, защото това е, е хубаво за гражданите да може да получат по-бърз отговор при производство по нарушение на европейското право. Той не засяга частни жалби, индивидуални петиции. Въпросът се отнася за държава членка. Ние не говорим за индивидуални щети, понесени от неспазване на европейско право. Така че производствата по не спазване на европейското право, когато, когато бъдат предприяти, отнемат много време. Но в много случаи е, въпросът е материя, която се третира по силата на субсидиарността. Е, това е и в интерес на гражданите. Е, няма альтернативен механизъм е, за отстраняване на щети, които комисията да може да прилага. За мен е удоволствие да работя с вашата петиция, да видим как съвместно, заедно с секретарията, можем да подобрим прозрачността. Благодаря, благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в е, Сянка, на комисията. Искам да ви кажа, че срока за внасане на изменения е 28 януари. 12 часа. Приключваме с нашата работа за сутринта. Продължаваме в 14.30 след обяд. Благодаря.